Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, включително и уважаема немско-испанска коалиция, която се е образувала, виждам. Позволете ми да открия втората част от днешното ни заседание, след като гласувахме. Сега ще започнем с темата за България и Румъния. Темата всъщност е свободното движение на работници от България и Румъния. Знаете на какъв фон разискваме тази тема. Имаме динамичен вътрешен пазар, обаче някои държави членки се питат дали имат възможност всички да работят във всички страни. Например, има някои държави членки, които все още не дават възможност за упражняване на труд на румънски и български работници, защото смятат, че нямат достатъчно свободни работни места. Средната безработица е 10% в Европейския съюз. Целта е да я намалим. Директорът Армине Силва от комисията е тук. Той идва от е, съвета по заетост в е, Дания, така че с любопитство очакваме встъплението на Европейската комисия, която после ще послу... което после ще послужи за база на една, надявам се, плодотворна дискусия. Merci, monsieur le, le président. Благодаря, господин председателю. Госпожи и господа, членове на тази комисия, искам съвсем набързо да ви запозная с въпросите, които са обект на дискусия. Извинявам се от името на господин Силва. Тези мерки, които могат да продължават не повече от 7 години, обхващат няколко фази. Последната започна през януари тази години, когато бяха въведени преходните мерки. Това не беше характерно само за последното разширяване. Подобни мерки имаше и предишното разширяване, чиято цел е да помогне на държавите членки да се подготвят за отварянето на пазара. Въвеждането на подобни мерки е чувствителен въпрос, тъй като е свързано с упражняването на основното право на свободно движение на работниците. За Румъния и България третата фаза на преходните мерки, която започна през януари 2012 година, ще приключи на 31 декември 2013 година. Ще приключи окончателно. Преди тази дата комисията представи два доклада за функционирането на тези преходни мерки. Първият в съответствие с договора за присъединяване. Това беше през декември 2008 година. И имаше и втори доклад през ноември 2011 година по искане на двете засегнати страни. Този доклад беше прият от Европейската комисия през ноември 2011 година. Там се съдържат няколко основни послания. Първо, мобилността на граждани от България и Румъния и има положителен ефект както за растежа, така и за възможността да се отговори на недостига на работна ръка в държавите членки че има ограничено въздействие върху заплатите, че економическата рецесия и намалението на работните места доведе и до ограничаване на потоците от България и Румъния и изпълнението на преходни мерки има ограничени, ограничено въздействие върху мобилността. Мобилността е повлияна от други фактори, като съществуващи работни места или езика. Договорът за присъединяване на България и Румъния предвижда държавите членки, които са приложили мерките от втората фаза, могат да продължат да прилагат мерките и през последната фаза до 2000, и края на 2013 година в случай на сериозни смущения или опасност от сериозни смущения на пазара на работна сила. И в този случай те са длъжни да уведомят Европейската комисия преди 1 януари 2012 година. Тази възможност съществуваше за 11 държави членки, които продължиха до края на 2011 година да прилагат ограниченията за достъп а, до пазара на труда за граждани от, на Румъния и България. В тези 18, 11 държави членки, две Италия и Чешката република ни информираха за решението си да приложат свободно движение на работна ръка от 1 януари 2012 година. Останалите 9 държави членки са Германия, Ирландия, Франция, Люксембург, Холандия, Обединеното кралство, Белгия, Малта и Австрия. Тези страни уведомиха Европейската комисия преди 1 януари 2012 година, за да я информират за решението си да продължат да прилагат националните мерки и обясниха, че преживяват смущения или опасност от сериозни смущения на пазара на труда. Европейската комисия разгледа внимателно получените уведомления, както от формална гледна точка, така и от гледна точка на съдържанието. Що се отнася до формалната страна на нещата, девете държави членки са спазили сроковете и към уведомлението са дали обяснение и обосновка за ограниченията и са представили количествени данни, свързани с ситуацията на пазара на труда. Комисията разгледа съдържанието на този доклад за качеството на представената информация. Основните доводи, които бяха представени от държавите, са свързани с съществуващата ситуация и неблагоприятните перспективи за економиката и пазара на труда, по-конкретно растежа, безработицата и а, отрицателните тенденции в а, заетостта. Вторият довод е свързан с опасността, а, която отварянето на пазара би имала за определени сектори, определени категории работници, определени региони. Бяха подчертани опасностите и рисковете за съществуващите мигранти, които са засегнати в по-голяма степен от безработицата и са в конкуренция с новопристигналите работници. За региони бяха споменати нискоквалифицираните работни работници, както и районите, в които ситуацията е неблагоприятна. решението на Испания. Испания реши да активира предпазната клауза през 2011 година. Това повлия върху решението на някои държави членки. Следва да се отбележи, че няколко държави членки, Германия и Люксембург, например, решиха да улекотят ограниченията и да отворят в известна степен пазара на труда и в анекс към уведомлението и информират за облегчаване на ограниченията. От е, строго формална гледна точка, продължаването на преходните мерки от е, последният етап не е, не изисква е, предварително решение страна на комисията. Държава членка, която уведомява, че смята да продължи преходните мерки, няма нужда от разрешение. Европейската комисия през ноември уведоми държавите членки, че е необходимо да представят подробна аргументация към своето уведомление. И в хода на детайлния анализ на тези обосновки, комисията прецени, че представените аргументи са последователни и убедителни. Комисарят представи своите коментари пред съвета по социални въпроси на 17 февруари. Той отбеляза представените обяснения в писмен вид от съответните държави членки. Заедно с това той следва да пред... иска да представи следното послание. То се състои от това, че свободното движение на работници е основно право. То е полезно и за, економик, и за економиките, и за самите работещи. Отварянето на границите е, няма да има отрицателен ефект върху пазара на труда. Също така, мобилността е свързана с търсенето на работна ръка и това е механизъм за посрещане на достига на определени работни места. Това е представено в съобщение на комисията от 19 април. В, коми... в това съобщение комисията обосновава ползата от вдигане на ограниченията и накрая комисарят подчерта, че ограниченията върху свободното движение на работниците може да има нежелани ефекти в период на криза може да насърчи недекларирания труд. След този съвет комисарят Андор представи писмено уведомление на, държавите член, на 9 държави членки в средата на март. Там той напомни, освен общите коментари и смисълът на преходните мерки, а именно държавите постепенно да се подготвят за пълното отваряне на своите граници, а не да е, използват е, възможността за отлагане до последния възможен срок. Той очаква това отваряне и приканва държавите членки да, оцен... да направят оценка на пазара на труда и да направят оценка на постепенното отваряне или постепенното отваряне на пазарите на труда. Заедно с това той прикани от някои държави членки до края на май да представят доклад пред комисията, като представят допълнителна информация за пазара на труда в подкрепа на твърдението за опасност от сериозни смущения на пазара на труда. И накрая, с което ще приключа, комисарят обяви своето намерение да представи средносрочен преглед на изпълнението на третия етап от преходните мерки. Знаете, че този преглед не е предвиден от текста и това означава, че Европейската комисия продължава да следи отблизо развитието в девете държави членки до края на 2013 година. Благодаря за вниманието. Благодаря на представителя на комисията. Вече имаме списък от желаящи да се изкажат. По план имаме само още 20 минути, но все пак започнахме с известно закъснение. Прочитам имената на заявилите желание да говорят. Und Herrn Kosa. Das sind diejenigen, die това са а, колегите, които до сега са се записали. Накрая и аз ще направя обобщаващи бележки. Сега румънската колега, заповядайте. Am să vorbesc în, în limba română, începând prin a-i mulțumi reprezentantului Comisiei pentru mesajul pe care ni l-a transmis astăzi din partea... Искам да благодаря на представителя на Европейската комисия Благодаря за това изложение за ситуацията, за отварянето на пазара за български и румънски работници. Аз бих искала да представя следното послание и един въпрос към комисията. На първо място, Очевидно, ние тук говорим за принципи, които са основополагащи за Европейския съюз, а именно е, свободното движение на, на работници. Аз обаче бих искала да говоря за мобилността на работниците. Когато смятаме, че, ако смятаме, че мобилността за работниците е инструмент който може да създаде работни места и може да консолидира пазара на труда, си мисля, че заедно с Европейската комисия трябва да намерим решения, така че условията, които се прилагат в съответствие с договора за присъединяване, тези условия, които водят до дискриминация и които имат е, чисто отрицателни последици за пазара на труда и Европейския съюз като цяло, всички тези условия трябва да бъдат премахнати. Необходимо е да се облегчат и дори да се премахнат ограниченията за българските и румънски работници. За нас е изключително важно да гарантираме, особено в период на економическа криза, който изисква да намерим най-добри възможности за изход от, криза, от кризата, да осигурим социално сближаване в Европа и да приемем, изпълняваме политика, насочена към достоен труд и достоен живот. Ето защо не можем да прилагаме дерогация от основните права. Комисията ни представи следния отговор, а именно един от доводите, които се изтъкват, е, че мобилността на българските и румънски работници може да доведе до неравновесия. Този подход трябва да бъде премахнат и да намерим разумни решения и да видим кои са реалните и истински причини за кризата. Знаем, че тези причини нямат нищо общо с отварянето на пазара за български и румънски работници. Докладът на комисията е, е много ясен. Чрез мобилността на българските и румънски работници е, се получава положителен, а не отрицателен ефект. Имам един въпрос към Европейската комисия. След отговора, който комисията ще получи в средата на март, ще бъде направена допълнителна оценка и ако след и дали на тази основа ще бъдат взети допълнителни решения за мобилността на българските и румънски работници. Благодаря. Благодаря на госпожа План. Следващият оратор е колегата Штайнрат. Имаш думата. Благодаря. Напълно се съгласявам с преждеговорившата колега. Поддържам всичките й аргументи. Представителят на комисията каза, че Германия е една от страните, налагаща доста сериозни ограничения за работници от България и Румъния. Това е така не само от моя гледна точка, а но и от гледна точка на социал-демократите, а това противоречи на една основна ценност в Европа – свободата на движение като според мен не свободата на движение създава проблемите на трудовия пазар, а специално за Германия това е високия процент труд на черно и е, ниския контрол върху пазара. И мисля, че върху това трябва да наблегнат страните, които нагла... налагат ограничения, а не да налагат такива. Немското правителство, например, казва, че а, едно от последствията от свободата на движение би могло да бъде евентуално изтласкване от пазара на труда на местни работници. Така ли е в другите страни, които вече прилагат принципа на пълна свобода на движение? Оправдан ли е този страх? И втори въпрос, друг аргумент на федералното правителство е, че иска да предотврати възможностите за социален дъмпинг и дъмпинг по отношение на заплащането. Така ли е в другите държави, искам да попитам, които прилагат принципа за пълна свобода на движение, особено с оглед на минималната заплата. Следващия оратор, господин Кларк. Благодаря, господин председателю. Тези преходни разпоредби до 2013 година са отразени в един наш национален вестник в понеделник и заглавието е ЕСЕ иска да отвори портала за работни места в Обединеното кралство. Ние всъщност се превръщаме в една мишена за хора, които искат да се придвижват из Европа. 8,3% е безработицата в Румъния, в България 12%. Аз много добре знам, че още много българи и румънци ходят в Италия и в Испания, отколкото в Обединеното кралство. Но Италия и Испания в момента са подложени на ударите на економическата криза. В Испания 40% от младежите са безработни. Така че отново ще тръгнат работниците от Източна Европа към тези страни, в които положението е по-добро. Нека не се чудим, че хората в Обединеното кралство са против е, Европейския съюз. Миналата година същия този вестник съобщи, че 166 хиляди работни места в Британия са били загубени, а 166 000 работни места са били заети от неграждани на Обединеното кралство. Разбира се, това е чисто съвпадение, но то безусловно показва тенденция. И преди да си направите погрешни изводи за мен и моите съграждани, нека обясня – че в Обединеното кралство сме приели хора от всякъде по света, векове народ, но в малка бройка. И те са се асимилирали. Те са станали част от нас. Ние сме това, което сме днес, именно поради този постепенен приток на малка бройка хора. Но сега имаме по 100 000 годишно. Преди два века, когато тези хора пристигнаха, те не искаха още лекари, преподаватели и така нататък. А сега те имат нужда от това и откъде ще ги намерим? И в момента коя е най-гъсто населената държава в Европейския съюз. Сега тук ще използвам ваш израз. Това е неустойчиво. Много ви моля да не правите погрешни изводи. Сега ще ви дам своята гледна точка. Аз съм учител. 39 години съм правил това. 83-та се пенсионирах, след 39 година работа. И отправих поглед назад и си дадох сметка за следното. Като изключим Южна Америка, аз съм преподавал на младежи от цял свят. Тоест, децата на семейства от целия свят. От Австралия, Нова Зеландия, Шри-Ланка, Канада, е, Индия, Западната. Тихи океан, Италия, Испания, Португалия, Финландия, Норвегия, Германия, Полша, Чехия, Унгария. Те всички бяха добре дошли в нашето училище. Беше удоволствие да им се преподава. Но не можем да продължим да приемаме тези бройки, които сега прииждат. Нека приключа сега с един извод, господин председателю. Лисабонският договор съвсем ясно гласи, че не трябва да има дискриминация от никакво естество. В тази комисия, тази сутрин, в доклада на госпожа Хирш, по една устно изменение, което получи подкрепа и бе прието, се твърдеше, че трябва да има нулева толерантност към дискриминацията. И какво откривам аз в този доклад на комисията, който обсъждаме днес след обед? В алинея 1.3 на първа страница се казва, че държавата членка трябва винаги да дава преференции на румънските и българските работници спрямо работници от страни, които не са членки на Европейския съюз. Това означава, че моята държава сега трябва да затваря вратите си на гражданите от общността. Благодаря, господин Кларк. Госпожа Корнелисън. благодаря. От, благодаря ви за това развълнувано слово. Това, което на мен ми се ще да извлека, е радостта да преподаваш на младежи от цял свят. Всичко останало е малко по-двусмислено. Много се радвам, че е било изпратено писмо. Господин Андор го обещава в края на миналата година и много се радвам, че то е било изпратено много, много ще се радвам да го видя. Ще ми се да чуя дали ще, бъде, ще ни бъде предоставено. Бих искала да чуя кои страни са поискали да се докаже, че има смущение на пазара на труда им. И има ли получено отговори какъв е срокът? По отношение на съдържанието се питам, какво означава убедителен довод. Има много проучвания, които казват, че българите и румънците всъщност не водят до смущение на пазара на труда и определено не в страни, в които економическата ситуация е положителна, като Холандия и Германия. Чудно ми е откъде могат да намерят убедителни аргументи. Втори въпрос. Много се радвам, че ще има средносрочен преглед. Особено важно е да покажем, че е, има е, ефект, при който ако натиснеш на едно място, нивото се повишава другаде. В Холандия виждаме, че ограниченията водят до 16% командироване на работниците и 46% от румънците и българите в Обединеното кралство са самонаети, което е много странна цифра. Има въпрос дали, моят въпрос дали това ще се наблюдава. И накрая, какво следва от тук нататък? От гледна точка на Холандия видях писмото, което са изпратени, с което уведомяват комисията. Е, смешна работа. Там казват, почти няма българи и румънци, които да и да използват възможностите на социално-осигурителната система на Холандия, но това сигурно ще се промени. Обедена съм, че ще изпратят а, писмо, в отговор на писмо от комисията, с други подобни доводи. Господин Грузер. Köszönöm szépen a a mostani hozzászólásomat nem kizárólag a saját nevemben teszem meg, hanem a nép... Сега е, изказвам от името на координатора на НП, е Чаба Гюри, който не може да участва в това заседание днес. Смятам, че преждеговорищите изброиха важни аргументи, против онова, на което ставаме сега свидетели. Едно нещо е ясно. Говорим за основополагащи принципи на Европейския съюз. Ограниченията спрямо тях трябва да бъдат разяснени, но обясненията не са удовлетворителни. През 2006 година Европейският парламент се занима с този въпрос И тогава бе посочено, че тези ограничителни мерки не могат да са в полза на целите, които би трябвало да обслужват. Ние смятаме, че ако няма ограничения, е нужно да бъдат взети стъпки и тези стъпки трябва да служат на държавите членки на Европейския съюз. Задължение имаме да създаваме работни места, да има мобилност на работната ръка. Това са все цели, които следва да бъдат постигнати. Приветстваме стъпките, които Европейската комисия предприема. И смятаме, че те са в правилната посока. Тяхната цел е да се сложи край на ограниченията не през 2013, а дори и по-рано. Благодаря. Благодаря на колегата Грузер Александро Церкас. Благодаря, господин председател. Говоря от свое собствено име, но сигурен съм и от името на много от колегите в моята е, политическа група. Искам да споделя нещо, което е плод на дългогодишен опит, а не само на теоретични разсъждения. Имам предвид преди всичко изтичането на третата фаза на преходния период. Първо нека да кажа, че това е уникален дебат, защото в тази комисия говорим за правата на работниците, а сега говорим не за техните права, а за основните им свободи. И мисля, че е малко парадоксално, доста странно, да не кажа скандално, това, че някои в този парламент а, изтъкват на преден план а, економическите интереси пред а, правата на работниците. Когато става въпрос за правата на работниците, основните им свободи някои забравят свободата на пазара. Сега, не искам да се караме тук, но все пак да не забравяме, че доброволно сме се присъединили към този клуб, на който не му отърва, нека го напусне, но докато е в клуба, нека се придържа към неговите правила. А когато говорим за основни свободи, трябва да включваме и свободата да отвориш и магазин за алкохол, и магазин за цигари, с економически интереси, но и да имаш право да упражняваш труд. Преходният период, както каза и представителя на комисията, е изключение. седем години, през които държавите членки да могат да се подготвят за отварянето на пазара той изтича. Така че, моля ви, спестете ни е, тези срамни аргументи, които се издигат тук. Ако имаше инвазия на работници, да, имаше достатъчно страни, които отвориха границите си. Както виждате, не са наводнени от работници от България и Румъния няма да са стотици хиляди е, тези, които прииждат, още повече ако се разпределят по цялата територия на Европа. Да, Испания трябваше да предприеме защитни мерки, но поради сегашната лоша економическа обстановка. А, Иначе страната винаги е готова да приеме и още работници и никога няма да кажем, че те ни заливат. Има някои аргументи, които звучат като тези на крайната десница или на френската десница. Идвали и чужденците и крадели работните места на местните. Не, чужденците обикновено вършат работата, която местните не желаят да вършат. Санитари, буклукчи, тежък физически труд работа, за която няма кандидати на местния пазар. Така че нека да не ги сатанизираме тези хора. Срамно от това, че това се прави във Франция и че някои се опитват да го направят тук. Още важно, че аргументите са напълно безпочвени. Срамни аргументи, повтарям, мисля, че трябва да престанем да говорим за тях. Приканвам комисията да се намеси по-решително. Държавите членки, които искат да продължат периода на действие на изключителните мерки, трябва да бъдат накарани да не го правят. Както чухме от самата комисия, притокът на работници от новите страни не е довел до отрицателни последствия. А, и да не забравяме, че ако няма работни места, никой иммигрант няма да дойде в тази страна. В е, Испания в момента няма работа за чуженци и чуженците се връщат в родината си. Тъй, че нямаме допълнителен проблем с тях. Обръщам се към комисията, включително и от името на моите колеги социалисти, комисията, която е пазач на договорите, трябва да се погрижи да се спазват основните права. Не чух нито един основателен аргумент, чувам само предразсъдъци и идеологизми. Не чух нито един логичен аргумент в подкрепа на това след 7 години, след цели 7 години да не отворим границите за работниците в Европа. Благодаря колегата. Колега Заркас, предпоследна ораторка госпожа Бирги Ципел. Благодаря господин председател. Някои от изказванията тук все пак ме провокираха да взема думата. А, съгласявам се с колегата Пар Саркас. Някои изявления са не само сра, срамни, те са просто опасни и предизвикват ресантименти, които не са много приятни за Европа. Що се отнася до числата, които бяха споменати, просто не можем да сравняваме две различни статистически величини току така. Дори ако беше вярно, че определен брой работници биват изместени от новоприиждащи такива, трябва да се попитаме защо става това. Да не би новите да са по-добре квалифицирани и за това биват назначавани. Значи трябва да видим какво става със собствената ни образователна система. Или пък чуждите работници се назначават, защото поради своята бедност са готови да работят за по-малки пари. Ами тогава трябва да си оправим социалната цялата система в Европа, стратегията 2020 свързана с нея. Тъй, че дискусията е напълно в погрешна посока, когато става въпрос за ограничаване на свободата на движение на работниците. Просто националните политици очевидно не са готови да откликнат на предизвикателствата. В някои държави членки има така доста забележително, бих казала, развитие приемаме, че за собственото ни население мобилността е нещо прекрасно, много млади хора виждат, че имат по-добър шанс на трудовия пазар, ако са натрупали опит в чужбина. Да, тогава сме защитници на мобилността, но когато става въпрос чужденци да дойдат у нас, дайте да се капсулираме. Не може така. Много от проблемите, които възникват в действителност, нямат нищо общо с мобилността на работниците, а с това, че не сме в състояние да наложим ясни правила на трудовия пазар и да се справим с работата на черно и нерегламентирания труд. Така че е, крайно време е да забравим напълно предразсъдъците. Последен записал се оратор бях аз, ако си спомняте, тъй като немските социал-демократи се изказваха и християн-демократите се изказваха. Аз ще бъда съвсем кратък, още повече, че съм председател и ще гледам да съм по-здържан. А, Александър, не става въпрос за караници тук и за остри спорове, не става въпрос за опити за дискриминация – но о, има правила. Едното правило беше, дава се 7 години, за да има възможност да се осъществи прехода и приспособяването към новите процеси. Много от заплахите, които се предвиждаха преди 7 години, изобщо не настъпиха и това е изключително важно. Трябва да внимаваме нещата да останат така. Констатираме обаче, както каза и представителят на комисията, че правилата трябва да се спазват, а когато трябва да се ограничава а, свободата на движение, комисията трябва наистина своевременно да получава информация защо става това. Например, своевременно да се информира а, комисията при смущения на пазара. Някои страни в момента са като магнити за а, чуждестранни работници, но това няма да остане така. Има много работници, разбира се, които предлагат труда си при по-низко заплащане, поради което пък има много местни работници, които остават дългосрочно безработни. Да, така е. Обаче не бива да се прави опит да се настройват едни срещу други работници, като казваме на единия този те измести, защото другият е по-ефтин. Еми, че ние всички сме срещу дъмпинга всички сме за спазване на правилата. Ето, моята партия се застъпва за въвеждане на минимална заплата и то с участието на социалните партньори, като различните минимални граници са различни за различните браншове. Ние като християн-демократи и като социал-демократи мислим така. Но дискриминация не бива да има. От друга страна не трябва да се създават условия за дъмпингови ситуации, в които се настройват едни срещу други работниците. И още нещо. Фактите не бива да бъдат тълкувани така, че да се превръщат в идеология. Непрекъснатата стратегия на капсулиране не може да доведе до успех. Просто трябва да се погрижим да имаме трудов пазар на основата на доверието. Ето в нашата комисия има чудесни румънски и български колеги, чиято работа е неоценима. Това е а, така, доказателство, че и в държавите членки можем да променим схващанията. Господин Морен, Джеки Морен, сега имате чудесна възможност така да отговорите на поставените въпроси, че после всички да се разотидем щастливи. Благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията и коментарите. Очевидно аз ще ги представя на комисаря Андор. Преди да отговоря на конкретните въпроси, Искам да спомена още един път, че преходните мерки са дерогация от основна свобода и те са ограничени във времето. Приети са за срок от 7 години, не могат да бъдат продължавани. Тези преходни мерки изтичат на 31 декември 2013 година окончателно. Основата, правното основание е договора за присъединяване. В този договор са предвидени три етапа и механизма за уведомление за навлизане в третата фаза. Не искам да повтарям казаното за нашата оценка на разширяването на това, което какъв е бил ефекта за държавите членки, които са отворили пазара си на труда за граждани на България и Румъния. Това е оценка, която сме представили в доклада за 2011 година. Като цяло въздействието е положително от това отваряне. Е, социалното въздействие е ограничено, е, що се отнася до условията на работа и е, заплатите. Ефектът е положителен върху функционирането на пазара на труда, тъй като се преодоляват някои умения, които са в дефицит. Що се отнася до диалога с държавите членки в последния етап на преходните мерки, в момента водим процес на задълбочен анализ. Целта е държавите членки да представят убедителни аргументи към своето уведомление. Анализът е сложен, тъй като договорът за присъединяване казва, че държавите членки могат да запазят преходните мерки тогава, когато има смущение на пазара на труда или има риск от такова смущение. Това смущение не е непременно свързано с пристигането на е, граждани от България и Румъния. Може да бъде от по-общ характер, така че аргументите, които могат да представят държавите членки, могат да бъдат свързани с тяхната собствена оценка на економическото положение в страната им. Това означава, че всяко уведомление включва елементи, които са свързани с ситуацията на пазара на труда в съответната страна. Това е свързано с економическата перспектива във всяка страна, която изпраща уведомление на комисията. А именно прогнозите за растеж, прогнозите за нивото на заетост и безработица, прогнозите за влушаване или подобрение на пазара на труда. Т.е. става дума за елементи, които са различни в различните държави членки. Различните държави членки оценяват си от тази ситуацията по различен начин, тъй като ситуацията във всяка държава членка а, е различна. Това, което направи комисията, когато прикани няколко държави членки да добавят определена информация към своето уведомление, е анализът на пазара на труда и перспективите за неговото развитие да почиват на обективни данни, на обективни измерими данни. Тоест, Целта беше държавите членки да направят солидна аргументация въз основа на солиден анализ и, е, на, и да дадат е, обоснована оценка на опасността от смущение на пазара на труда. Идеята също така е да продължи диалога с държавите членки Целта на средносрочния преглед е да се анализира ситуацията в нейното развитие, тъй като нещата се променят и целта е държавите членки да се съобразят с евентуалните промени на пазара на труда. И мисля, че това е и смисълът на диалога, който водихме, това е и начинът по който комисията оценява а, диалога с държавите членки. Всъщност Европейската комисия иска хипотезата, хипотезите за пазара на труда да са убедителни и да съответстват и на нашата собствена оценка. наблюдението ще продължи да се осъществява на този етап, за да сме сигурни, че промените на пазара на труда в страните, които запазиха преходните мерки, ще бъде предмет на оценка. Благодаря, господин Моран, за информацията. Благодаря и за съобщението, че може да има средносрочен преглед. Аз а, така много залагам на тези машинки тук, екраните. Предават ни пряко в момента. Значи каквото кажем се чува извън тази зала, което е добре, защото който е пожелал е научил нещо повече от това, което е знаел до сега. Следващата точка от дневния ни ред е номер 19 оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване. И в контекста на България и Румъния докладчик е колегата Филис Хюсменова от България – на която така предлагам да направи своето становище по-атрактивно за нас. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка, за да дам възможност на докладчиците в сянка да изразят своето мнение по проекта на становище. Бих искала да подчертая, че Моментът за представяне на това становище е изключително подходящ, тъй като съвпада с дебата относно законодателния пакет за политиката по сближаване за периода 2014-2020 година. Постарах се в проекта на становище да се спра на основните и най-важни елементи, свързани с оптимизирането на ролята на териториалния подход в политиката по сближаване, които са от компетенциите на тази комисия. Вярвам, че териториалният подход може да бъде ефективен механизъм за стимулиране на развитието, заетостта, образованието и намаляването на бедността, което е основна цел на стратегия Европа 2020. В този контекст смятам, че прилагането на интегриран териториален подход и многостепенно управление към Европейския социален фонд е важно за повишаването на неговата ефективност, осигуряването и развитието на адекватен капацитет на местно и регионално ниво. Бих искала да подчертая, че под капацитет в случая имам предвид не само този на администрацията, но и на социалните партньори, които следва да участват в формирането и реализирането на политиките. По този начин ще се създадат предпоставки за ефективно прилагане на интегриран териториален подход успешна реализация на стратегии за местно развитие и съответно напредък в целите на сближаване. Смятам за необходимо при подготовката на договора за партньорство и оперативните програми държавите членки да осигурят открит диалог с всички заинтересовани страни и да вземат по внимание тяхното мнение. Включването на регионалните партньори в този процес и изграждането на взаимно доверие – е ключово за териториалното развитие и постигането на целите на кохезионната политика. Оперативните програми следва да се базират на задълбочен анализ на нуждите и възможности за развитие на териториите, а интегрираните стратегии да отговорят на специфичните условия на географските райони, особено на онези, които са най-засегнати от безработицата и бедността, или на целевите групи с най-висок риск от дискриминация – и социално изключване, със специален фокус върху маргинализираните групи. Въпреки усилията на европейско и на национално ниво, продължават да се наблюдават значителни различия в заетостта и социалната сфера не само между регионите, но и вътре в самите тях. Поради тази причина е необходимо разработваните програми да бъдат съобразени, съобразени с регионалните и подрегионалните нужди – а Европейският социален фонд трябва да продължи подкрепата за развитието на местни подходи в областта на заетостта и социалното включване. Поради ограничението за размера на проекта на становище не успях да обхвана с него всички важни точки, като ролята на макрорегионалните стратегии, насърчаването на мобилността на работниците и младите хора, изправянето с демографските промени – които смятам обаче да предложа допълнително като изменения. Аз благодаря за вниманието и очаквам вашите коментари и предложения. Благодаря ви. Благодаря, колега Хюсменова. Сега Фредерик Дарден иска думато. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Както каза докладчика, че това становище е много актуално и а, той има много важно място в а, дискусията, която а, водим, особено в рамките на дискусията за следващата финансова рамка. Става дума за хоризонтален въпрос. Ясно е, че ролята на териториалното развитие е много важна. От гледна точка на видимостта, близостта до гражданите, мисля, че местните власти трябва да играят роля в изпълнението на политиката на сближаване. Искам обаче да изразя едно мнение и да поставя акцент върху факта, че е добре да дефинираме понятията. Говорим за териториално развитие. Предполагам, че в доклада на колегата има дефиниция и че тази дефиниция обхваща социалното измерение на териториалното развитие. Проекта за доклад, който ни е представен, има много е положителни елементи, е добра основа за работа. Териториалното развитие играе много важна роля в регионалната политика. Необходи, необходимо е програмите да се адаптират е, към изискванията на регионално и местно ниво. И от докладчика бих искал да чуя няколко уточнения по трета точка партньорството между Европейския съюз и местните партньори е много добра основа за адаптирането. Следва да се включат всички заинтересовани лица в разработването на програмите. Тези важни елементи бях, са включени в доклада и те съответстват на, наши, на начин по който ние гледаме на нещата. Може би ще, позволявам, ще си позволя да внеса няколко изменения. Е, например, за ролята на местните власти в изпълнението на целите на стратегията 2020 за намаляване на бедността. Разбира се, това е споменато в доклада Що се отнася до заинтересованите лица, може би трябва да се уточни кои са те и как да участват те. Европейската комисия говори за това, че ще се използват европейските фондове за борба срещу бедността и борбата срещу младежката безработица, но мисля, че нямаме още достатъчно твърди ангажименти и тези неща е добре да се уточнят. И накрая за преразглеждането и политиката на сближаване. Струва ми се, че всички територии могат да спечелят от това. междинните региони е, тематиката е засегната и мисля, че можем да разгледаме този въпрос за да е, ето това са някои допълнителни коментари и уточнени. Благодаря, Фредерик. Не виждам друг. За това, госпожо докладчик, може би ще е добре да отговорите веднага на въпроса на колегата. Merci euh, pour le commentaire du collègue. Благодаря на колегата за коментарите. Ще се опитам да отговоря на френски. Разбира се, проекта, който представих, не е окончателен проект. Ето защо коментарите, предложенията, идеите на колегите, които са докладчици в Сянка, са много полезни и те ще ми помогнат при окончателната подготовка на текста, за да бъде той балансиран и консолидиран. Разбира се, мога да отговоря на въпросите на колегата. Може би накрая, когато текстът е готов, но сега за да, ако искаме политиката да бъде ефективна, т.е. политиката на сближаване, е необходимо да се засили капацитетът на всички партньори. Ето защо смятам, че накрая ще представим един текст, който е консолидиран и отговаря на изискванията на всички партньори. Мерси. Благодаря много. Сега се обръщам към колегите за крайните срокове. Краен срок за допълнителни интересни предложения 3 е май 12 часа. И сега продължаваме да ви глезим. Нов председател идва. Филип Болан. Благодаря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 Uh, boa tarde a todos. Uh, é a primeira vez que eu estou a dirigir a uma... Здравейте всички! За пръв път ми се случва да водя заседание в този парламент. Искрено се надявам да не направя някоя беля. Ако направя някоя глупост, моля ви от сега за извинение. Сега преминаваме към точка 20 от дневния ред бюджет 2013 година мандат за участието в трилог. Няма да се бавя, веднага давам думата на Филип Болан, който е автор на становището. Благодаря, госпожо председател. Колеги, ще представя накратко становището. Според мен Европа може да насочи усилията си за економическо управление – и също така смятам, че трябва да има и социално управление. Това минава през социалното сближаване. Бюджетната линия, за които отговаря нашата комисия, са насочени към постигането на тези цели. Бюджета 2013 година трябва да подкрепя водещите инициативи, особено за новаторството. Но бюджет за 2013 година е последният в многогодишната финансова рамка и той не трябва да се ограничава само до плащането на програми, които се изпълняват. Той трябва да даде тласък на усилията да се осигури заетост за младите и да се подпомогнат на малките и средни предприятия. Европейският социален фонд има, ще има доста по-широк обхват, тъй като възможностите за инвестиране в социален и човешки капитал в момента не са предоставени в момента и те ще се използват за преодоляване на бедността и безработицата сред младите. Аз смятам, че не трябва да чакаме до 2014 година. Ситуацията е доста сериозна и трябва да използваме всички възможности за намаляване на младежката безработица. Знам, че бюджетните правила са строги и финансовите средства не се предоставят по гъвкав начин. Заедно с това обаче смятам, че с трябва да използваме тази възможност да, из, да изразим своето становище. Трябва да осигурим възможности за а, програми като ЮРЕС. С а, ЮРЕС можем да насърчим всички инициативи за заетост на местно ниво. Накрая, новаторските действия водени от предприятията, както малките и средните, трябва да получат финансовата подкрепа на Европейския съюз. Това са приоритетите, които исках да представя в представената резолюция и съм готов да изслушам вашите мнения. Благодаря. Има само един записал се колега и за това можете да поискате думата и в хода на изказването. Благодаря няколко думи за този проект за становище. Искам само да кажа, че като цяло съм съгласен с, с проекта за становище. През представен от колегата Болон. Това е добра основа за дискусия. Там има няколко доста интересни момента. Мобилизирането на европейския бюджет за постигането на целите на Европа 2020. Това е много важно да се напомни. Също така борбата срещу бедността, заетостта сред младите, акцента върху бюджета за обучението фонда за приспособяване към глобализацията и по-конкретно предоставяне на подкрепя в рамките на програмите ЮРЕС, социалната отговорност на предприятията и спазването на правни норми в предпри... с правните социални норми. Ние ще внесем изменения, в които ще доразвием а, своите тези. По-конкретно смятам, че трябва да се намери по-прецизна формула за достатъчното финансиране за а, водещите инициативи. Мисля, че трябва да дефинираме по-добре понятието адекватно финансиране. Също така инициативите на комисията за насърчаване на младежката заетост също трябва да се уточни по-прецизно. Що се отнася до Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, може би трябва да се обогати тематиката. Според мен това е много важен инструмент и заедно с това в съветът казват, че няма висока степен на оползотворяване на бюджетните креди, кредити за поети задължения. Пилотните проекти а, са също въпрос, на който много държа също така подкрепата за предприятията, които имат социална отговорност и накрая не можем да не поставим акцент върху бюджетните кредити за плащания в бюджета 2013 година. Знаем, че държавите членки не са, изпитват особена, изпитват определена неохота, нямат желание да изпълнят своите отговорности. Ето това са само някои предложения. Благодаря. Благодаря. Никой друг не се е записал за изказване по тази точка. Европейската комисия има ли желание да каже нещо? Не. Никой не иска да се изкаже, затова давам думата на господин Болон. Благодаря на господин Болон за предложенията. Напълно съм съгласен с него. Очевидно е, че стратегията 2020 е цел, към която трябва да се стремим. Предложенията, които отправям, са свързани с тази цел Фредерик Дарден – ще види, че ние сме съгласни с повечето това, което той каза. Госпожа е, Штайнрук е автор на доклада за социалното новаторство. Аз съм автор на становище и по този доклад. Предприятията с социална отговорност са нещо, което трябва да излезе на а, преден план. Съгласен съм и с казаното от него за фонда за приспособяване към глобализацията, за необходимостта от съвместна работа с социалните партньори. Това са все въпроси, които имат много важно място в нашата работа. Не виждам сериозни различия в нашите мнения повтарям своята готовност да работя в сътрудничество с други колеги. Това, разбира се, ние чакаме предложение от комисията по бюджета. Ние имаме нужда от този доклад, за да изразим в детайли своята позиция. Това е което имам да кажа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Було. Искам още веднъж да припомня срокът за е, внасяне на изменения. Той изтича в 12 часа на 27 април. Това е петък. 12 часа на обяд. No, o próximo ponto seria o estabelecimento. Следващата точка от дневния ни ред е създаването на европейски инструмент за съседство, но нашия докладчик още го няма. Тъй, че предлагам направо да преминем към точка 22, а накрая да обсъдим 21.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 мога да участвам, да отговоря на вашите въпроси. Не знам дали докладчите в Сянка ще пристигнат по-късно. Малко се притеснявам, че започваме с докладването по-рано и не съм убеден дали така трябва да процедираме. Смятам, В този момент, в който определяме приоритети за статистическата система, е важно да се проведе един дебат по същество. Може би да дадете временно преустановяване на заседанието? The problem is solved. Готово решихме проблем. Uh, yes, uh, just a moment. Uh, uh, uma vez que chegou neste momento a relatora do ponto 21. Ето, че нашия докладчик дойде така че се връщаме към създаването на Европейски инструмент за съседство, 21 точка от дневния ред. В момента, в който докладчикът е готов, има думата. Е, Кирия проедре, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, е, λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν και από εσά και από όλους. Госпожо председател, първо искам да се извиня на присъстващите и на председателката, но просто си планирах нещата на базата на дневния ред. Още веднъж ме извинете, но сега направо навлизам по същество. Става въпрос за преразглеждане на регламента за Европейския инструмент за съседство. Съвсем накратко мога да обобщя нещата така. През 2004 година беше създадена европейската политика за съседство и същевременно беше създаден съответният инструмент за нейното провеждане. Целият Европейски съюз знае, че трябва да се въвежда ред не само в собствения двор, а и в двора на съседите, за да продължим да живеем в мирно, демократично и благоденстващо общество. Именно за това трябва да се грижим за благоденствието и демократичността на институциите в съседните страни. Общо имаме 16 съседни страни през 2004 година, когато беше създаден инструментът за съседство. Не бяха се случили много от събитията, които настъпиха междувременно в рамките на така наречената арабска пролет. Когато тази политика се създаде, тя започна да се реализира, обаче бяха установени някои несъвършенства по Европейския инструмент за съседство. Сега ние сме призвани да дадем своето становище по този инструмент и по моето скромно мнение трябва да подчертаем две неща – първо, инструментът трябва да стане по-ефикасен, трябва да се погрижим нашата помощ наистина да бъде целева, конкретно ориентирана към целта и да пристига на време у съседите и то именно на мястото, където е нужна. Η σημερινή γνωμοδότηση είναι στην ουσία συνέχεια μιας ами гномод. И сега пристъпвам към днешното становище, което е плод на друго едно становище, което приехме в тази комисия преди няколко месеца. Тогава беше становище по собствена инициатива, ако си спомняте. Становище, което приехме във връзка с един доклад на АФЕТ. а сега приемаме становище в рамките на норма... обичайната законодателна процедура и естествено трябва да се спрем по-подробно на някои места. Моят подход е насочен преди всичко към социалните теми и критериите, които трябва да залегнат в европейската политика на съседство. Отчасти съм с впечатлението, че някои от критериите не са така добре формулирани и отчетливо формулирани, както би било необходимо. Ето защо предлагам някои изменения. Между другото, подходът в новия регламент гласи, че трябва да има повече финансиране за онези, които са в състояние най-добре да освоят средствата, т.е. за повече постижения, повече помощ. Това обаче означава, че съответните е, цели на социална политика трябва да бъдат формулирани правилно, защото те ще бъдат критерии за насочване на помощ. Сега искам да цитирам трите принципа, които са залегнали в основата на моите предложения за изменение. Първо, основни социални права, социална защита и справедливост и трето, заетост. Сега по-конкретно. Предлагам и моля да се произносете по моето предложение – Обръщам се най-вече към докладчиците в Сянка. Та говоря за уточнени критерии за социалната система, говоря за подобряване на условията на труд и разбира се във връзка с това усъвършенстване на програмите за обучение и професионално обучение. Говоря за защита на правата на работниците, за предотвратяване на злоупотребите на пазара на труда. Естествено, че трябва да се спазват правилата на Международната организация на труда МОД. Разбира се, че трябва да се от контроли, очита и контролира така наречената циклична мобилност. Тоест, е, необходимо е да се даде възможност на е, хората да получат ноу-хау в страната, в която гостуват, но след това трябва да се погрижим те да се завърнат в своята страна и да занесат наученото там. Също така, според мен, трябва да бъде задължително социалните партньори и гражданското общество да участват равноправно в социалния диалог и да бъдат консултирани преди приемането на различни законодателни актове. С това приключвам и ви благодаря за търпението и с огромен интерес очаквам вашите бележки, изказвания и идеи. Уважаеми колеги, за да можем да свършим възможно най-добра работа. Очаквам да чуя мненията ви. Obrigada. Temos uma inscrição do Sr. Kolokowski. Uh, и... Благодаря. Господин Колаковски поиска думата. Най-напред искам да благодаря на Силвана Рапти за това, че разработи доклада за този инструмент. Аз съм постоянен докладчик на комисията по бюджет за същия инструмент и искам да ви представя някои коментари, свързани с моята работа. Първо, предложенията в, в доклада на комисията, свързани с инструмента за съседство. На тази основа можем да приемем по-добра подкрепа. Второ, подкрепям правилата, за които говори докладчика и правилото повече за повече стига, разбира се, да се прилага по подходящ начин. Идеята за институционална подкрепа, така че да има прозрачно и ефективно изпълнение и за повишаване на добавената стойност, необходимо е с Европейската инвестиционна банка или Европейската банка за възстановяване и развитие. Може да се работи за, в, за да се приеме такава подкрепа. Необходимо е да се избегне всички всяко дублиране. По-нататък подкрепата за малките и средни предприятия. Много важен въпрос. Необходимо е да имаме е, ясно, ясна политика за тези е, предприятия, на които се пада голяма част от е, работните им места и растежа. Ние трябва да помогнем за развитието на тези предприятия в съседните страни в интерес на стабилността. Също така Благодаря за вниманието. Като няма други тъй като няма други записали се. А, или все пак господин Касим. А, Господин председателю, госпожо Рапти, преди известно време ние обсъждахме политиката за съседство със същия докладчик и работата по този инструмент би трябвало да е едно естествено продължение на направените тогава изводи и да носи същото политическо послание. Заетостта, социалните стандарти в Европейския съюз, образованието, равенството, мобилността са ключови думи. Ние трябва да положим усилия този инструмент да откликне в същия мащаб на тенденциите и различните потребностите на двете измерения на политиката за съседство – източното и средиземноморското такова. Освен това, трябва да се придържаме към отговорностите на тази комисия. За това високо ценя това проекто становище и посоката, в която то се развива. Ще има малко съществени различия помежду ни, но ние също така ще внесем своите предложения до четвъртък следобед. обед. Благодаря. Eh, Благодаря. Има ли други желаещи? Не виждам. Давам думата на докладчика. Госпожо председател, благодаря ви. Винаги ми давате думата, когато ме няма или съм се разсеяла нещо, но вече се съсредоточих. Благодаря на двамата колеги за изключително важните бележки, които отправиха към мен, защото наистина е от изключително голямо значение Европейската инвестиционна банка да бъде спомената в нашия документ, както и малките и средни предприятия. Тук имате пълно право. А, засегнахте и още един трети момент – че трябва да се погрижим да се избягват дублирания. Това, което каза господин Качин за източното партньорство, а, което така го наричам източно партньорство, за да го различа от партньорството с средиземноморските страни. Има някои тънки разлики, ако ми позволите да се изразя така в Средиземноморския регион, както вече казахме, нямаше нищо, което да може да се сравни с сегашната ситуация по времето, когато се създаваше Европейския инструмент за съседство. И съответно, трябва да отчетем този факт, да се съобразим с новите обстоятелства и да помислим как да се разпредели помощта между Средиземноморския регион и източна Европа. Тук става дума за еквивалентност, но думата еквивалентност може да се тълкува по различен начин. Според мен еквивалентност не означава да раздам на всички равни дялове. Това, което се дава, трябва да бъде в съответствие с, от, с резултат от критично проучване на потребностите, които са на лице в различните страни, както и в съзвучие с очакванията на Европейския съюз от съответните страни. Тоест, какво очаква Европейския съюз от доброто съседство с конкретната съседна страна или конкретните съседни страни? Моля ви да не ме разбирате погрешно. Нека поясня. Това, към което аз се стремя, е да се отчитат всички параметри, всички критерии и да бъдем справедливи, без да забравяме, че за нас е от много голямо значение да има социална справедливост, защита на социалните права и естествено в тях да има демокрация в всеки един смисъл, който се влага в тази дума. Така че изказванията на колегите ще ми помогнат много в работата, която ми предстои. В четвъртък изтича срока за внасяне на изменения, които аз очаквам с огромно нетърпение. Дано да можем всички да подкрепим тези изменения. Благодаря. Ok, obrigada. A relatora já mencionou, mas eu volto a referir que é importante não nos esquecer. Благодаря. Авторката на становището вече каза, но нека го припомня и аз. Срокът за внасяне на измененията по становището изтича на 26 април в 12 часа на обяд. Това е в други ден. Сега предавам председателския пост на своята колега. Благодаря. Остана ни една единствена точка от дневния ред. Това е точка 22. Темата е Европейската статистическа програма за периода 2013-2017 година. Докладчик е Адам Коша. Адам, имаш думата. Благодаря, благодаря, госпожо председател. На първо място, нека накратко обобщя. Моля за извинение, че на последното заседание не присъствах, когато обсъждахме становището и моя колега Чаба Шогол ме замести – не можах да участвам тогава. Моля да бъда извинен. Сега ще направя кратко обобщение. Получих 68 изменения. Значителен брой, доста ме очуди. 7 депутати внесоха изменения. Аз самият съм юрист. И статистиката не ми е силната страна. Но вече имам добър поглед на нещата. 12 от тези изменения видоизменят моите изменения. В основни линии имам 56 нови предложения – трябва веднага да кажа, че съм напълно съгласен с повечето изменения, тъй като тези изменения всъщност подобряват ефективността на събирането на статистически данни, внасят по-голяма яснота за показателите, които са необходими, за да можем да събираме статистически данни. Преди да влезем в подробностите, нека ви кажа, че вчера получих становището на Европейската комисия за проекто становището. Докладчиците в Сянка все още не са го получили. Ако това наистина е така, аз ще им го изпратя. Писмото на комисията ме кара да заключа, че становището им по-скоро отрицателно – Мисля, че комисията изостава със събирането на данни. По социалното изключване, борбата срещу бедността има закъснения и те ще са готови 2014 година. Аз смятам, че това не е приемливо. Сега минавам на самите изменения. Съгласен съм с изменения, посветени на економичността, въобще ефикасността, издаването на различни сертификати. Имаше 9 или 10 изменения, които засягат събирането на данни извън сферата на заетостта. Имаше няколко изменения, които целят реализиране на економии, но те са доста неясни. Смятам, че компромисът е да подкрепим онези, които водят до економичност. Най-общо казано, от тези 68 изменения, могат да породят затруднения. А всички останали, според мен, могат да бъдат прияти чрез компромиси и да подкрепим проектостановището заедно с становищата на докладчиците в Сянка. Очаквам вашите допълнения, за да можем да гласуваме окончателно. Благодаря. Yeah, äh, uh... Много ви благодаря. Госпожа Пападополо пожела думата първа. Заповядайте. Е... Благодаря много. Ще се изкажа от името на групата на социалистите и демократите. Искам да благодаря на господин Коса за това, че много от нашите е, становища са отразени. Не сме получили становището на Европейската комисия. Господин Коса току-що спомена отрицателното становище и докладчите в е, Сянка искат това становище да ни бъде предоставено максимално бързо да чуем какво мисли комисията. Аз лично смятам, че въпросът не е спорен и от името на Европейския парламент смятам, че не би трябвало да има проблем да приемем компромисите на господин Коса. Ето защо е необходимо да проведем среща колкото може по-бързо, за да чуем какво мисли той по тези 68 изменения, представени от всички политически групи. Аз лично съм внесла 19 изменения от името на групата на социалистите и демократите. В тези изменения, които се надявам, че няма да породят проблеми, ние Подчертаваме, че е необходимо статистическите данни да бъдат висококачествени във всички области. Научно-развойната дейност, енергетика, транспорт, околна среда и всички останали ключови области на социалната политика. Също така трябва да направим така, че европейската статистическа система да бъде обществен източник на висококачествени статистически данни. За тази цел имаме нужда от хармонизирани а, критерии за оценка на качеството, основаващи се на точност, достъпност и съгласуваност. И разбира се, необходимо е да се гарантира европейските статистически данни да обслужват потребностите на всички потребители. Това са политиците, администраторите, бизнеса и учените. Следователно, европейските статистически данни трябва да бъдат не само от високо качество, но да са достъпни. Друго предложение е, че финансовите средства за тази програма трябва да се предвидят по такъв начин, че да посрещнат всички необходими разходи, свързан с, с разработването на висококачествени статистически данни на местно ниво и за целите на обучение на, на национални специалисти по статистика. Това е смисълът на измененията, които ще внесем. Очакваме среща с, между докладчика и докладчиците в Сянка. И на тази среща искаме да чуем неговото мнение по предложените компромисни а, изменения. Очакваме да чуем и мнението на комисията, а, за да знаем в каква посока да вървим ние от парламента. Благодаря. Благодаря на колегата. Сега господин Бенян има думата. Благодаря на докладчика, на колегите за свършената работа по измененията. Повечето от тях бих подкрепил. Всъщност има цяла група такива изменения, които се подават на компромис. Има някои изменения, обаче за които се отнасям с резерва. 19 и 21, например. Те призовават за специализирани проучвания на финансовата криза. Смятам, че е важно събирането на данни и социалните показатели, които вече са отразени в статистическите програми на държавите членки, да бъдат взети предвид, но не бива да им казваме точно къде да насочат усилията в работата си защото това подлага на съмнение статистическите методи въобще. Тези, които взимат политическите решения, те трябва да решат как да се решават как ще се ползват данните, не да казват на тези, които събират данните, какво отзипен въпрос. Малко ме притеснява и политизирането на събирането на данни. Може да бъде така, когато ги събирате, но когато преминете т.е. когато преминете към анализа, самото събиране и анализиране на данни е, като такова следва да е независимо от политическите съображения и цели. Това въжи за 53-то, 54-то, 6-то и 60-то и 61-то изменение. Може да решите, че това си е мое лично мнение. Не искам да намесваме политиката в методологията. 22-то изменение. Смятам, че е важно да се отчете тежестта, която пада върху бизнеса когато става дума за статистически изисквания. Затова подкрепям комисията да сведе до минимум бюрокрацията. Предпочитам първоначалния текст на това изменение. 23-то изменение. Не виждам какво лошо има в това да отворим програмите, да включат е, е страните от е, ЕФТА, споразумението за свободна търговия, стига да използват е, подобни методи, то тогава бихме имали истински съпоставителни данни. И не виждам какъв би бил проблема тук. Бих подкрепил 20... Не бих подкрепил 23-то. 25-то, не го разбирам. Хубаво е да има малко повече пояснение за това изменение. 56-то изменение – социалистическо, социалното напрежение. Мисля, че това има място тук като изменение. Не го подкрепям 56-то, 69-то, 71-во изменение. Там започваме да даваме примери. В 69-то става дума за нископлатените работници и нататък, но по моя преценка не бива да даваме примери. Много са малцинствата, много са категориите и ако дадем един пример, всъщност създаваме прецедент, въобще въвеждаме принципа за описателността. Не подкрепям тези изменения по тези причини. Искам да включим ромите, ромите сред малцинствата и нископлатените. Това са отделни категории. Но това е логиката на коментарите, които направих. Благодаря. Много ви благодаря. Сега да погледнем има ли представител на комисията. Йоахим Ректенвалд ми беше подаден като име. Имате думата от името на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Комисията иска да благодари на докладчика господин Коша и членовете на комисията по проекта за регламент. Както посочи докладчикът, каза го и докладчикът в Сянка, това е важен закон за Европейската статистическа система, тъй като това е основата за работа през следващите години. Следва да кажа, че целта е да се отдели еднакво значение на информационните потребности в социалната област и информационните потребности за економическото развитие. И двете измерения са еднакво важни. Мисля, че значението на този законодателен акт става ясно от броя и характера на внесените изменения. Европейската комисия е съгласна с много от тях, но по някои от измененията продължава да държи на предложената формулировка или, кът или пък предлага компромисна формулировка, отчитайки внесените изменения. Питам се, госпожо председател, дали е, няма да е добре комисията да предостави на членовете на тази комисия през следващите дни своята реакция а, и с, по отношение на някои а, области, в които не е съгласна. Председателката, да, би било полезно да получим тези становища максимално бързо и сега ще помоля Адам Коша да резюмира дискусията. Благодаря. за всички направени изказвания. а самият ще помоля Европейската комисия да изпрати на мен и докладчите в сянка всички коментари, защото това проекто становище трябва да бъде представено много скоро, тъй като водещата комисия трябва да се съобрази с срок. Аз самият съм съгласен с двамата докладчици в сянка Смятам, че повечето от измененията не са проблематични. Съгласен съм с това, че трябва да предоставим по, да осигурим по-добро наблюдение върху качеството и че а, разходите а, трябва внимателно да се следят. Чух, че има някои изменения, по които имате резерви. Не искам да кажа, че не съм съгласна или не ги подкрепям, тъй като смятам, че с докладчиците в Сянка ще проведем среща и ще намерим адекватно решение на проблемите. Става дума за 5 или 6 из... Има 5 или 6 изменения, които няма да подкрепят, тъй като основната цел е да се стигне до компромис. И накрая, за да уточня нещо, писмото, което получих, не е отрицателно мнение. Онова, което аз разбрах, е, че по отношение на борбата срещу бедността и борбата срещу социалната изолация е област, в която Евростат изостава. И смятам, че комисията по заетостта има за своя основна цел – да предприеме активни действия по въпроса. И за тази цел имаме нужда от, от, от добри статистически данни. Не бива да допускаме закъснения от подобен вид в бъдеще, що се отнася до компромис компромисните становища ще ги изпрати на докладчиците в сянка максимално бързо. Убеден съм, че ще намерим решение. Още един път ви благодаря за участието и очаквам и за бъдещ нашата работа да бъде плодотворна. Благодаря. Имате цял месец за водене на тези разговори. И по план на следващото ни заседание в края на май би следвало да ни представите компромисите. Гласуването ще бъде на 31 май. Желая ви късмет и успех! Това беше последната точка от дневния ред. Благодаря на всички, които издържаха до край. Желая ви приятна вечер. Следващото ни заседание е на 30 и 31 май точно тогава, когато ще приемем и последния обсъден доклад. Благодаря ви, приятна вечер!